на втората част на съвместното заседание на комисиите по бюджет и комисията по економически и парични въпроси. И това е създаването на европейска функция за стабилизиране на инвестициите. Разполагаме с 40 минути за това досие и за това ще започна с докладчика Перванш Берес от името на социалистите и демократи. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имаме тази възможност за размяна на мнения по внесените изменения. Те са повече от 400. Докладчиците внесаха също изменения. И искам да кажа, няколко думи за духа, в който с Раймер Бьоге изменихме собствения ни проект. След разговорите, които проведахме и след контактите с Европейската комисия, но и с МВФ, нашият подход като че ли се потвърждава от доклада на ЕЦБ. Ние решихме, че е полезно да разширим предложението на комисията. Както помните, това предложение, с изключение на някои условия, предлага в зависимост от степента, до която държави членки са засегнати от критерии, свързани с безработицата и заетостта, е, да, по, да получат автоматично право на стабилизация. Тази стабилизация е под формата на подкрепа за инвестициите. Предлагаме да запазим тази подкрепа, но да я допълним с възможността да се предложи подкрепа и при търсенето, и при предлагането. И да се създаде един механизъм на преосигуряване или презастраховане, което не е в ущърп на съществуващият съществуващата уредба в държавите членки за взаимоотношения между социалните партньори. Ето това е духът, в който работихме. Господин Раймер Белге със сигурност ще допълни. Според нас това предложение е необходимо и спешно, е, защото ние се тревожим от разговорите в съвета. Всички казват, е, че тази цел е много важна за стабилността на еврозоната, но в е, действителност въпросът не се обсъжда. И идеята по време на следващата криза да нямаме фонд за стабилизиране според нас е неразумно. На този етап няма да коментирам едно или друго изменение на колегите, само ще кажа, че с Раймер Бьоге ги огледахме много внимателно. Има някои предложения, които за нас са много полезни, но в основни линии, както тъй като беше постигнат компромис между НП и социалистите, има основа, на която всеки да изгради своята позиция. Председателят, благодаря. Благодаря ви особено и за това, че спазихте ограничението във времето. Аз забравих да спомена 4 минути, 4 минути за господин Боги, не повече. Да, скъпи колеги, отправната точка за нас беше това, което през феврари 17-та е, приехме като е, доклад по собствена инициатива. Имаше спорове по него, но бе гласувано с ясно мнозинство. Принципът е едно законодателно предложение на комисията. На основа на едно законодателно предложение на комисията е, правим всичко това. Става дума за различни инструменти, е, трябва обаче да е ясно, че е, сега е, трябва да работим за едно предложение, което трябва да се вписва в сегашната финансова рамка. Е, предложение, което е, ще е, така подлежи на, на редица, който стъпва върху съществуващи инструменти, които разширява, допълва, добавя, но предлага и нови. И това е не, трябва да гледаме на въпроса като цяло, цялата е, взаимосвързаност и е, последователност между всички тези е, инструменти. Това беше мнението, е, което споделиха колегите е, на заседанието миналата седмица е, на докладчите в Сянка. Имаме селските райони, е, няколко традиционни инструменти, но как да ги доизградим, къде е необходимо допълващи инструменти, за да къде ще се впишем в плана Юнкер и по какъв начин и, и до каква степен всичко това се е, вписва в цялата система. Нещата опират до споделено управление или, или централно управление. Това до подходящите мерки ли са с оглед европейския семестър и разбира се, всичко това е през призмата на доклада, по който ще дискутираме днес е, хубаво е тези инструменти да разгледаме заедно в двете комисии, за да е, е по-пълна картината. Ето и защо е, разработихме становище като докладчици от двете комисии. В тези над 400 изменения неизбежно е да има най-различни мнения и по-така гледни точки. Някои подкрепят е, и доразвиват е, позицията на комисията, други изменения са толкова сложни, че почти са неизпълними, неразбираеми и неизпълними. Е, факт е това. Затова ще повторя, без да, да претендирам за пълен, така за експертен опит това отношение, но съдуващето на ЕКБ, на, на ЕЦБ, ако върви по посоката, ако върви посока на комисията, ако Международния валутен фонд а, е, с експерти, от който а, е, е, работихме по доклада по собствена инициатива и ако а, след като има инициатива от а, германски и френски учени в това отношение а, с допълващи съответно мерки, а, в такъв случай би трябвало много сериозно да погледнем на въпроса и задълбочено. Е, тук две неща са много важни за мен и е, в е, измененията отправната точка отново е в доклада по собствена инициатива. Въпросът за една застрахователна система, как да е изградена тя. Всеки внася и получава при ясни условия, е, там квоти за е, сближаване и така нататък, и е, доклад за бюджета върху един по-дълъг период. Тук имахме трудност с формулиране на системата на инвестиции и системата на обратно начисляване ДДС, но би трябвало да гарантираме известни инвестиции. Ако това не се случи, тогава комисията трябва да се намеси и е, ние сме за такъв е, подход. В крайна сметка предложението ни е да се опитаме да проведем е, едно второ заседание на докладчите в Сянка преди коледа, за да разработим пакет, е, така че на общото заседание е, в, през декември на двете комисии да проверем е, дебат е, върху пакета от инструменти и след това януари да се вземе решение. Благодаря, господин Беге. Вие се възползвахте от полагащото ви се време. Благодаря ви, благодаря на докладчите Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Започвам с докладчика от комисията по бюджет. От името на стилистите господин Дос Сантос. Благодаря. Този доклад, както казаха докладчиците, е много добър. Той е свързан с въпроси, които се обсъждат и в комисията по бюджет и економическата комисия. Аз съм съгласен с, с докладчиците и с подхода на Перванш Береси Раймер Бьоге. Заедно с това имам няколко методологични въпроса във връзка с целите на доклада. Аз разбирам подхода на Перванш Берес, разбирам мотивите на измененията и подкрепям ги. И съм изразил своята подкрепа в двете парламентарни комисии. Но всъщност материята, която разглеждаме, е много сложна и в много случаи не успяхме да намерим добри компромиси в разумен срок. Ето защо е, гласуването в е, комисията се отложи. Очевидно е необходимо да разгледаме детайлите на доклада. Аз самият внесах няколко изменения като докладчик в сянка от комисията по бюджет. Както казах, съгласен съм с много от предложенията, направени в економическата комисия, дори съм ги подписал, но в бюджетната комисия измененията ми са съсредоточени върху три основни аспекта. Първо, критериите за достъп до фонда, те са два, заетост и растеж. Мисля, че може да има и други, може да има альтернатива. Или растеж, или заетост. Второ, капацитета на фонда. Аз смятам, че той трябва да се увеличи значително. Говоря за финансиране, което да надвишава значително предложението на комисията. И в а, своите изменения казвам, че ние трябва а, да се съсредоточим, че основният адресат а, с, е, са членовете на еврозоната и страните, които планират да се присъединят към еврото. Това са моите изменения. Благодаря, господин Дос Сантос господин Морешан от името на НП. Благодаря, господин председател. Радвам се, че председателствате. най непред искам да благодаря на Перванш Берес и Раймер Бьоге за проекто доклада. Досието е много трудно. А, мненията тук са много различни и им благодаря за това, че се опитаха да обединят различните становища. Разбира се, политическите групи, в това число и моята, внесох изменения. Само ние внесахме над 20 изменения. Кое е важно за НП? Първо, спазване на пакта за стабилност и растеж. И ние когато обмисляме създаването на тази функция, е много важно да предвидим добри условия и стимули. Искаме инструмент, който да помага на страни изпаднали в трудности. Ето защо преди кризата трябва да насърчаваме добро поведение, като спазване на пакта за стабилност и растеж, насърчаване на реформи, ограничаване на безработицата, преди кризата и е в страна в страната не трябва да е била заведена процедура за прекомерен дефицит. Не искаме да сме на страната на тези държави, които добре управляват финансите си и са засегнати от неочаквана криза. Смятаме, че има нужда от ясна дефиниция на асиметрични сътресения – и също така ограничаване на броя на засегнатите страни с една трета, защото ако са повече от една трета, сътресението не е асиметрично, а симетрично. И разбира се, трябва да се ограничи и размера на кредитите. И кредитите се отпускат при наличност на средство. Що се отнася до системите за застраховане и презастраховане при безработица. Това е въпрос, който обсъждаме отдавна. Ние ще трябва в групата си да постигнем обща позиция и след това в... И ако искаме да повлияем върху съвета, и имаме нужда от ясно мнозинство в парламента. Когато приехме доклада по собствена инициатива и имаше 304 за, 250 против 64 е, е, въздържали се тъй като това е процедура съвместно взимане на решение, трябва да повлияем върху съвета. Нека да работим за категорично мнозинство и дадем на докладчика мандата за преговор. Вашите думи, господин Морешан, са много мъдри, но искам да ви напомня, че трябва да спазвате ограничение от две минути, за да протече тази среща в дух на хармония. Сега, господин Келмер, докладчик Сянка от бюджетната комисия от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Давам си сметка, че е, са докладчици са работили много усърдно, но и вчера е, както стана дума, когато обсъждахме допълнителните мерки, аз съм, не съм, е, никак не съм сигурен дали, е, и, и т.е. съм абсолютно сигурен, че отново сме на погрешен път. Тези мерки е, отклоняват хората от основния проблем – е, непрекъснато говорим, че еврото е, е успешно и че сме на верния път, а на практика е, всеки, друг, всеки месец се ражда някой нов инструмент и се, се оказва, че се нуждаем от нови. И това, което ме дразни е, че непрекъснато се злоупотребява с думата солидарност. И то съвсем съзнателно, защото солидарността е важно нещо и ние успяваме в това отношение в Европейския съюз. Но когато в една страна има основни структурни проблеми, която тя не може да си плати сметките, не може като хората да си поддържа банковата система, тогава не става дума за солидарност, за лошо економическо управление. Или пък, когато човек се полага повече от чергата си, тогава наистина всяка страна е свободна да прави каквото си иска, но трябва да си поема отговорността и да си плаща сметките. И ако въвеждаме сметки като тези, сега, ние размиваме границите, държавите и е, нещата опират не до солидарност, а принципа в е, всички в е, Кюпа, всеки отговаря за всички, всеки си, отгова... всеки си прави каквото знае и тук моралната устой са застрашени. И аз особено, както многократно бе казано, съм против такава мярка, защото тя ще е тотално непрозрачна. Ако видим как, какви мерки въвежда ЕЦБ, нулев нулевата политика, нуле, политика на нулева лихви е относително прозрачна, но за купуването на държавни облигации, например, ето днес в един вестник прочетах, че италианската мисли се да се спасява италианската банкова система с специални мерки. Никой не разбира какво значи това. Имаме европейски, не трябва да се чуди, че ще дойде е, е, квитанцията, ще получим квитанцията през следващите избори. Е, господин Люке, благодаря, господин председател. Господин Беге, е, Беге, Беге каза, че наистина 40 е, е, френско-германски учени така участваха в изготвянето на това предложение. На Германия има 600 професори по економика, във Франция още повече. Да се питаме тогава, след като над значи хиляда учени економисти, обаче не са на мнението на тези 40, което сочи, че е, нещо е, не наред има тук. Защо? Трябва да има правни основания за това предложение. Тук става дума за опит на комисията да действа извън своите правомощия. Какви са правните е, е основания? 174-175 е, член е, от, е, е, за е, кохезията, но тук не става дума за политика на кохезия. Това, което се предлага, да се е, насърчават, стимулират инвестиции в някоя ударена от безработица страна е, и тези инвестиции да, да се използват за насърчаване е, региони. Но това няма нищо общо с кохезионната политика. Е, ясно е, че всяка държава членка в еврозоната е, ще има претенции е, за това, ако има висока безработица е, е, и то да взима допълнителни заеми безлихвено. И това как ще сме сигурни, че този инструмент ще се използва за финансиране на е, е, изоставащи региони, след като всяка страна в е, еврозоната може да се ползва? Така че ви моля да вземете предвид това мнение. Нека да чуем и мнението на правната служба на парламента. Тук става за един акт, който е, е, е, почива на, на, на няма съответното правно основание. Седем секунди по-малко от колегата ви. И една минута по-малко от докладчиците на НП и социалистите и демократите. А, док Докладчикът от АОДЕ не е тук. Докладчикът за бюджет е и сега докладчикът от АОДЕ за економическата комисия господин Рамон Тремоза и Балцелс. Първо, поздравления за докладчиците, уважаеми колеги. Вчера в тази зала беше Марио Драги и той спомена Европейската функция за стабилизиране на инвестицията като първата стъпка към стабилизиране на еврозоната. Знаете, че ние винаги проявяваме чувствителност към правилата, в областта на економическото управление. Марио Драги вчера говори за изграждането на доверие между страните, като спазване на правилата и сближаване. И разбира се, стъпките, които предприемаме на европейско ниво, щяха да бъ... биха били много по-лесни в едни по-различни условия. Реалността е, че в някои държави членки, и не отчитаме в нашата група, има условия, при които при, едни, при едно асиметрично сътресение е възможно да настъпи рязък спад в инвестициите. Групата АЛДЕ е готова да подкрепи автоматично инвестициите при определени условия. Първо, да има ясни проекти. Не можем да си позволим, както в миналото, да строим летища без самолети и магистрали без коли. Групата ни също така има въпросителни по отношение на схемата за осигуряване и преосигуряване. И можем да помогнем на една страна изложена на асиметрични сътресения, ако поведението е твърде различно. Ние ще се опитаме да дадем своя принос. Next, uh, is, uh, а, а, сега думата имат зелените. Господин Соле. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Първо благодаря на съдокладчиците за свършената от тях работа. С, е, внесахме няколко изменения. Съгласни сме с философията на предложението и сме съгласни с това, че предложението е необходимо, но трябва да бъде подобрено. Първо, големината на тази функция. Тя е изключително скромна. Предлагаме тя да се увеличи до поне 1% от БВП на еврозоната, което е два пъти повече от предложението на докладчиците в изменение 19 по условията би трябвало да има възможност за включване на социални и екологични условия, освен спазването на фискалните правила. Е, тук имам е, предвид е, спазване с междинните цели по Европа 2020. Също така разбираме, че изменения 26 и 27 премахват разпоредби, които допускат взаимно допълване между двата инструмента и не сме съгласни с това. Смятаме, че тези разпоредби в бъдеще биха довели до прекомерно увеличаване на функцията за стабилизиране. И смятаме, че може да се допълни взаимно с бъдещия Европейски валутен фонд. Благодаря ви много от името на ЕКОН господин Ламберт. Само искам да кажа на господин Бьоге, че когато казвате, че а, трябва да анализираме този текст заедно с InvestEU, инвестиционния план на Юнкер доведе до масирани инвестиции в страна като вашата, като Германия. Там инвестиционният капацитет е изобилен. Така че проблемът е свързан с адресата и трябва да се инвестира не в Германия и Белгия, тъй като тук има инвестиционен капацитет, а по-скоро за страни, които е, инвестиционният капацитет е ограничен. Преди 4 ние знаем, че този фонд е все още необходим за инвестиции от гледна точка на критериите. Дали трябва да налагаме едновременно налагане на общностни условия, би трябвало да кажем повече не и да изключим държавите членки, в които безработицата е над средното за еврозоната. Що се отнася до националните вноски, нека да обмислим възможността да използваме като критерии спазването или не на условията на макроекономическия дисбаланс и неговото табло, тъй като има страни, в чиято макроекономическа политика вреди на останалите. И би трябвало те да дадат съответен принос. Ако политиката им вреди, тяхната политика ще помогне за попълване на фонда, който да коригира ефекта от тях, техните действия. Сега типът инвестиции. Нека инвестициите да бъдат ясно определени и да бъдат насочени към борба срещу климатичните изменения, вместо да, го задълбоча, да ги задълбочават. Господин Шердован. Той не е тук, както и другия колега. Преминаваме към Европа на свободата и проекта демокрация. Представителят на комисията по бюджетите на е тук. И господин Марко от НС не е тук. Аз получих само една молба за изказване. Госпожа Родригес, заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да кажа, че аз смятам, че дейността на госпожа Берес и господин Бюрге е изключително полезна и конструктивна. Много е важно Европейският парламент активно да работи в този решаващ момент, когато се взима поредица от решенията за економически паричен съюз. Искам да посоча, че когато искаме да отговорим на риска от асиметрични сътресения в еврозоната, трябва да отчитаме, че тези сътресения могат да доведат до значително влушаване на ситуацията с безработицата, така че това е ясен критерий, но също така те могат доведат до значително влушаване на нивото на инвестициите, особено от публичния сектор. И трябва да отразим това и да кажем, че инструментите, които ще се разработят, следва да подпомагат държавите членки при запазването на дейността по укрепване на публичните инвестиции. Нещо, което е абсолютно значение за економически растеж. И също така това е абсолютно необходимо за преминаване към ниско въглеродна екологосъобразна економика. Така че внасям изменения в тази насока, но като цяло съм съгласна с предложенията на докладчиците и измененията на господин Сантос във връзка с бюджета. Благодаря ви, госпожо Родригес. Господин Луки има думата, тъй като още имаме време. Благодаря. Е, искам да добавя още две неща. Е, отнася се до това, което каза господин Ламберст че в средата на в, в, е, в, според плана на, на Юнкер средства ще потъкат към Германия, не в страните, в които трябва да бъдат спасявани и да се инвестира. не става дума за това просто да, да да предоставяме инвестиционни средства да дадена държава членка. И тук, е, господин Тремоза, е, Имали сме много е, инвестиции в е, е Европейския съюз преди е, кризата, автобани, е, проекти за е, сгради, е, които не бяха гарантирани, е, които се оказаха, че не са рентирани не се рентират. Е, слабото място на е, комисията тук е, че тя иска да подкрепя инвестиции е, автоматично, без да има гаранция, че те са разумни. Няма никакъв контрол върху начина по който се осъществяват тези инвестиции. Е, първо е, основен принцип при всяка инвестиция, е те да са економически целесообразни и да се преследи до каква степен са изпълнени. И въпросът е дали е възможно е, двете е, комисии да проверят правните основания, които споменава комисията 174 и член 175. Аз изтъкнах доводи защо е, комисията, предложението на комисията няма нищо общо с е, правните основания. И отново повтарям, тя тук действа извън и над своите правомощия. Тя така че наистина ви моля настойчиво да, да се обърнете обърнем към правната комисия, която да провери правните основания на комисията. Да. Вие имахте 4 минути. Определено не мога да говоря от името на господин Гавалтери, но ще предам вашата молба на секретарят на комисия по бюджетите. Господин Фернандес, една минута, заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчиците за тяхното предложение. Според мен то е много конструктивно и може да позволи да се повиши доверието към Европейския съюз, към еврото и да позволи да се финализира нашата економическа и политическа политика. Има в плана Юнкер доста неща, които не са ясни – да, бяха мобилизирани 500 милиона евро, но трябва да се види каква е разбивката по държави и по економики. Кои държави и членки са най- облагодетелствани предвид БВП Гърция, Естония, на трето място Португалия. Трябва да се разглеждат тези аспекти. Всъщност имаме един инструмент, който работи и който помага на държавите член, мерки, които са затруднени от гледна точка на инвестициите. Не трябва също така да се смесва това, което е InvestEU, което е план за 2001-2007 година, да се смесва с инструмент за финансова стабилизация, който ще се задейства само в конкретни моменти за разлика от InvestEU те не се взаимно изключват, те се взаимно допълват. Благодаря, господин Фернандес, каза председателят на португалски. И е така, съвместното ни заседание с радост ще изслуша Европейската комисия. Имате думата за две минути. Благодаря, господин председател. Много високо оценяваме дейността на двете парламентарни комисии по економически парични въпроси, по бюджетите – за тези много навремени предложения за изменение на нашето предложение на комисията. Знаете, че в сферата на европейския бюджет в момент се извършва активна работа и виждаме, че нашето предложение, подобрено от Европейския парламент, може да стане важен принос за този процес на размисъл и функцията за стабилизиране може да стане един от стълбовете на бюджета на Европейския съюз. Затова съм много благодарен за предприятите тук усилия. Второ, искам да припомня, че основният акцент в нашето предложение е да се намали темпото на влушаването в държавите, които пострадаха от много рязко спадане на економическия растеж. Така че става дума за цели, за допустими инвестиции и това е нещо, което е от ключово значение за този механизъм. И за това подкрепяме докладчиците в тяхната аргументация, че критерия за допустимост – за допустимите разходи трябва да бъде максимално упростен. Бихме ви призвали да избегнете прекалено разписване в подробности начина функциониране на механизма и за това как да се предоставят средства, кредити на държавите в затруднено положение. Също така много надлежно си отбелязах ясното желание този механизъм да подпомага и заетостта. Европейската комисия, разбира се, ще работи много интензивно, ако това желание е потвърдено. Някои държавите членки също така посочиха, че те подкрепят идеята да се работи в тази насока и измененият предложени от докладчиците са издържани от експертна гледна точка и служат на постигането на двояката цел, инвестиции и подпомагане на заетостта. Благодаря и сега да, за да приключи, са докладчиците. Има думата господин Бюге. Благодаря много, колеги, за вашите изказвания и за вашите критични и положителни бележки. Искам само да посоча две изречения от предложението за архитектурата за европейския бюджет, подписано от министрите на финансите на Франция и Германия. Те, те казват, че правното основание за такъв инструмент може да бъде член 175 и член 172 и 173, член 176. Така че аз съм изцяло за това да погледнем какво ще е правното основание, за да избегнем ненужни спорове. Наистина трябва това да се уточни и съгласен съм, защото наистина вече се правят позовавания на договор, когато се подпомага държави в затруднен положение. След това, господин председател, ще кажа, че в край на свой документ двамата министри казват, че бюджета на еврозоната трябва да бъде част от бюджет на Европейския съюз и размера му ще се определя от здравословното състояние на държавите и правителствата. Точка. Има също така хубави думи и за нашите идеи, за това как да се и използва принципа на целевите приходи в европейския бюджет, но министрите на Франция и Германия говорят само за това, че държавите, членки, техните ръководители ще решават по бюджет. А договора ясно посочва, че съветът приема законодателство. Това означава, че трябва да сме изпълнени с решимост и трябва да потърсим правилния подход и правилния, правилния формат са да осигурим ясно парламентарно мнозинство, за да не може тази тема да се изплъзне от парламентарното измерение. Госпожа Берес. Э, Във връзка с това, което каза Раймер Бьоги, аз мисля, че парламента трябва да поеме отговорността си. Винаги е искал правомощия в областта на бюджета. Ето защо нашите две комисии работят заедно. Ще това, което ще гласуваме, би могло да бъде зародиш на бъдещата роля. Това може да бъде и духа на дискусиите в съвета. Всички ние трябва да се обединим около ясен мандат за тази инициатива на комисията. Що се отнася до моралния, моралната опасност и асиметричното сътресение, това е плодотворен дебат, по който можем да организираме конференции. Казвате, че това е нещо, което засяга една трета от държавите членки, когато Гърция или Италия и друга държава членка е, изпадне в асиметричен шок. Но ако с италианската е, банкова система сбърка, е, това не е отговорност на еврозоната. Къде е асиметричния шок? Ние трябва да се занимаваме с асиметричните сътресения. Състои в това, че когато сътресението е несиметрично, то се превръща в симетрично и засяга цялата економика. Благодаря ви за това, че споменахте дебата който водим с Раймер Брьоге. Много плодотворен дебат и се надявам, че на негова основа можем да градим. Казахте, че във вашата група се води дебат за осигуряването при безработица. С Раймер Биоги работихме по първия доклад за бюджета на еврозоната. Ние говорихме, обсъждахме този въпрос. Аз мисля, че предприех много голяма стъпка във връзка с системата за осигуряване при безработица. Всъщност ние излязахме с идеята за резервен фонд, който е повече от система за осигуряване при безработица. Вие споменахте нормати... правното основание. Жак Делор, когато се приемаше еврото, казваше, че Трябва да държим сметка за различията и приликите в държавите членки. Това не е оценка, която е правена и е крайно време да се занимаем с въпроса за сближаването. Още една минута. Господин председател, благодаря на господин Тремоза за предложението. Благодарим за това, че напомни казаното от Марио Драги вчера като подкрепа на комисията. Филип Ламберт, който междувременно си тръгна, както и Жорди Солени, благодариха за подкрепата през 2014 година сумата за за компенсация при безработица беше около 2 милиарда и ако фонда бъде попълнен с 55 милиарда, ще можем да посрещнем по отношение на това, че инвестициите трябва да бъдат насочени към климата Подобни наблюдения бяха направени във връзка с плана Юнхер 1 и се взе решение за насочване към енергийния преход. Можем да погледнем положително предложението на зелените. Благодаря за това, че ми дадахте една допълнителна минута. Така. Това беше четвърта точка. Пета точка е точка разни. Няма съобщения и искания за изказване по тази точка. Искам само да ви напомня, че заседанието на докачиците в Сянка за Европейския стабилизационен фонд ще състои не днес, а на 12 декември в Страсбург. Следващото ни заседание ще състои на 3 декември понеделник в Брюксел. Благодаря ви.